Ще отговорите ли? Господин Бер, имате въпрос? Заповядайте. Скъпи колега, вие казвате, че не искаме Европейския парламент да загуби своята легитимност. Знаете, че има една концепция за договор, граждански а, договор. Още Русо говори за това и гражданите избират правителството, което желаят. А, смятате ли, че тази идея е свързана с представителните а, институции или смятате, че ние сме избрани за да представляваме гражданите? Председателя, край на времето ви. Има още един въпрос. Господин Понс, накратко, моля има втори желаж да отговори. Вие може да решите дали да отговорите или не. Да, заповядайте. 30 секунди. А, да, аз вярвам в пред, представителната демокрация и даването на правомощия за това. В това аз вярвам. И аз смятам, че съветът и комисията следва да се консултират с гражданите, но те не са парламентът. А, но нямаме противоречие между нежи, които са избрани в парламента от гражданите и не виждам защо трябва да има допълнителни консултации в тази посока. Извинете, председателя. Изключително интересен е този обмен, но колеги, моля ви. А, моля ви, не включвайте, не продължавайте без коментар. Сега минаваме към следващия оратор. Това е господин Девеса. Имаме много натоварен график. Благодаря много, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа на нашите колеги от крайната десница, които идват всеки ден е, да ни разказват е, какво мислят гражданите и да ни убеждават колко сме е, колко бъркаме, но вие представлявате само 20-25% от европейските граждани, докато 70-75% от гражданите са подкрепили авторите на тази резолюция. Това първо. Второ, е, десет години изминах от влизането в сила на Лисабонския договор. И както вече се каза, е, света днес е съвършено различен от света през 2009 година. Не само Брексита, тогава нямаше арабска пролет, нямаше, ще слушаше Тръмп, имахме други отношения с Китай, някои колеги говориха за наркотизацията и така нататък. Ние живеем в свят на реалността, а който не, не осъзнава е, под какъв натиск е Европа, не осъзнава реалността. Бъдещето на Европа е важно, защото света съществува и ние говорим за един вид федерална структура, но ще сторим това заедно с гражданите и гражданското общество, организираното гражданско общество. Мисля, че можем да постигнем най-широко привличане на нормалните граждани, национални парламентаристи, НПО. И след това да предложим редица отговори на днешните предизвикателства, които не можем да подценяваме. Тръгвайки по този път, ние можем да дадем и верни институционални отговори. Синя карта е, има към вас, ще приемете ли? Отговора е да. 30 секунди. Господин Ронча. Благодаря много. Искам да попитам, господине, договора от Мастрихт от 1992 година предвижда съюз на гражданите в Европа. Има ли причини защо това през всичките тези години не бе постигнато? Можете ли да посочите една причина? Е, имате думата за отговор. Не разбрах съвсем какъв граждански съюз. Може би е добре да обсъдите въпроса е, е, има и втори, може би двустранно ще уредите въпроса, сега втори въпрос. Просто се радвам на дебата сините карти ме карат да мисля, че водим истински дебата. И е много важно да мислим за бъдещето на Европа. Обръщам се към колегата от социалисти и демократи. За... Ние трябва да привлечем гражданите и НПО в конференцията за бъдещата Европа. А, мисля, че това е важно и заслужава да отделим повече време. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че а вярвам в представителната демокрация, както каза колегата Гонсалес Понс, но не виждам противоречие между това да има постоянни консултации с гражданите. Ние сме техни избрани представители и ние трябва ежедневно да бъдем в контакт с тях. Не виждам защо защо това да не стане част от конференцията? Е, понеже имаме 16 изказвания в рамките на спонтанните изказвания, затварям списъка. Сега господин Дюрон за две минути. Благодаря, госпожо председател. Мисля, чухте, позицията на парламента, която е един, че е необходимо да постигнем успех. Това е нов елемент, който е част от междуинституционен дебат. И имаме наистина рядък шанс. Вие говорите за това, че трябва да проявим дразновения. Знаете, че това е част от речника на революционера а, Дантон, никога не трябва да подценяваме а, необходимостта да бъдем дръзки. Европа е на кръстопът, говорим и за Брексит, има и други опасности пред нас. А, преди 70 години, в края на войната, Чърчил заявява тук на прав, площад Клебер, че големи са опасностите, но голямата е, голяма е силата хората. Затова се обръщам към съвета. И просто искам да припомня Жан Моне, който казва при създаването на Европа, Европа не е за коалиции на държавите, а за да свърже човеците помежду им. И това е, би трябвало да ни вълнува и днес. И аз гледам с тревога, но и с надежда съвета и комисията. И ви моля от името на, на нашата институция, представя, представляваща гражданите, привлечете НПО и от името на гражданското общество, от името на всички не пропускайте този шанс най-сетне да работим всички заедно с представителите на европейското общественост. Ние трябва да постигнем успех заедно и трябва да разчитаме едни на други. Господин Мендес, какво искате? Синя карта или изказване? Имаме синя карта от господин Касталдо. Ще приемете ли? Господин Дюран, желаете ли да, отг... да, ви... да чуете въпроса? 30 секунди за уважаеми колега, скъпи мой Паскал. Много сме работили заедно през последните години. И затова искам да ви попитам. Чуваме, че по време на тази конференция, че тя не може да промени договорите. Мислите ли, че трябва да се възползваме от случая да поговорим и за промяна на договорите, е, за да дадем тласък напред е, и да подпомогнем институциите, нещо от което те имат нужда? Отговор, скъпи Фабио, ще отговаря. Нека е, чуем, да се вслушаме отново, което казаха комисията и съвета. Ням, просто трябва да се опитаме да създадем необходимия е диалог, за да постигнем решение. Знаем, че има блокади в Европа и пречки. Трябва да ги преодолем. Нека бъдем дръзки, нека не се страхуваме, е, да не се боим от диалога и от истински реформи. Това е моя отговор. Следващо изказване госпожа Делбош Корфилд, минута и половина разглеждаме текста за, за бъдещето на Европа. Да казахме колегите от Великобритания за последен път присъствате. Това е и това е напускането първата от 28-те държави членки. Надявам се да е последния, но знае ли човек. А, така че в рамките на тази парламентарна сосия ние обсъдихме е, резолюция за промяна на член 5 и се отнася до Полша и Унгария за сериозни нарушения. Ние трябва да дадем отпор отпор на подобна заплаха. Европа преживява критични времена. Идеята за конференция е забележителна. Благодарим на съвета и комисията, че я подкрепят. Ние трябва да действаме абсолютно решително и известна дързост. Това е обнадеждаващо, но ако допуснем провал, трябва да поемем изцяло отговорността. Така че нека да имаме един все по е, тясно обвързан Европейския съюз. Участието на гражданите е много важно. Ние тук работим при привилегировани условия. Ние е, нямаме, е, не винаги знаем какво става по, в, по места. Работата, е, ситуацията в определени райони на Германия, във Франция и в други страни трябва да ни накара да придадем общ смисъл на тази конференция. В Председателката прекъсва оратора тъй като времето е изтекло. Е, моля ви без вътрешни дебати и спазвайте регламента. Господин Анне Манс. Vandaag niet rond de pot draaien. Deze grote conferentie over de toekomst van de Europese Unie. Благодаря. Е, предвижда се тази голяма конференция за бъдещето на Европа която ще означава да се откажем от национален суверенитет в името на общо европейски структури. От изборите се очерта, че хората имат по-малко доверие в европейските институции повече в решаването на националните проблеми. Виждаме това в политиката на Макрон. Резолюцията, която е предложена да гласуваме, казва, че Европейския съюз иска да бъде един все по-тесен съюз, повече от всякога но а, ние а, ще навлезем в една безполезна а, дискусия с федералистски аргументи. А, засрамете се, не това е пътят. Благодаря. Следващия оратор има думата. Благодаря. Представителната демокрация, която се обсъжда тук означава две легитимни представителни институции на гражданите националните парламенти и Европейския парламент, нашия парламент. Гражданите искат от политиците да имат смелостта да вземат решения, да правят избори. и принципът на пропорционалност трябва да се прилага и в двете посоки. Ако работим а, заедно, това ще означава повече контрол на границите, а, повече единен пазар, но това няма да реши проблемите, примерно с безработицата. Те са национални. Благодаря. Следващия оратор, е, господин Ферейра. Е Благодаря, госпожо председател. Тези, които искат да продължават по обичайния начин на работа, трябва да спрат да се преструват, че представляват гражданите тези, които одобряват договори за сметка на гражданите и се крият от проблемите и неудобните истини. Смятам, че не може да излизаме с заключения в началото на консултациите и отхвърляме този подход. Дошли сме тук да обсъждаме бъдещето на Европа без а, да се преструваме, че знаем какъв ще бъде предизвестения а, край. А, искаме една Европа, която да се управлява от корпорации, да е милитаризирана и да се говори за това как силните управляват слабите, няма справедливост, не се спазват прави, правата. Ние искаме една променена Европа. Dear colleagues, Уважаеми колеги, като говорим за бъдещето на Европа, първия въпрос е каква роля ще отредим на гражданите. Ако не дадем отговор на този въпрос след няколко години, е, ще трябва да се повтори същия дебат с други участници. Това ще е поражение. Ние искаме е, какво искаме от гражданите? Да се чувстват отхвърлени или гражданите да бъдат част, активен участник от европейската демокрация? Няма да говоря само за избора на водещи позиции, но и за възможността за участие в дебат и вземането на решение. Трябва да обновим нашата демокрация. Незадоволството, недоволството, което се шири в Европа, не е неоснователно и подхранва популизма тук а, лесно може човек да се подхлъзне към а, евроскептицизма. Нуждаем се от хора, които са активни. Го, господин Пучдемон има синя карта от госпожа Монсерат. Е, да чуем въпроса. Европа е политически проект, който който залага на върховенството на закона. Ние сме част от една общност, като и Испания. Европа е антидот на национализма и злоупотребите. Тази седмици започна нещо, от което вие се опасявате, защото смятате, че имате имунитет. И кога най-сетне ще проявите кораж да се изправите пред закона? Монсерат. Госпожо Монсерат, е, е, би следвало да се съобразявате с правилата на парламента. Знаете, че има директива, която дава която забранява на членове на този парламент да правят изказвания в разрез с презумцията за невиновност. На какво стъпвате в своите злепоставящи изказвания? Испания е първата европейска държава, който е получила най-много санкции поради не спазване на правилата. Господин Таяни. Госпожо председател, първото което трябва да се направи, за да се погрижим за интересите на Европа, е да се върнем към политиката. Истинската, голямата реформа, която ще създаде Европа способна да се справи с вътрешните и външните предизвикателства. Те са големи. Все едно дали говорим за едина външна политика, дали говорим за политика в областта на отбраната. Виждаме как реагира Европа в близкоисточната криза. Тя просто невидима, може да се каже също и за Латинска Америка, Венецуела. Европа трябва да може да отговори. Трябва ни силна и споена структура. Това не означава да се откажем от националните държави. Не. Малките другите страни не могат да участват в тази система на отбрана, иначе, освен в една по-силна Европа. Струва ми се, че това е един въпрос, който се решава с референдум, легитимен или не. Силата на Европа се решава чрез прилагане на принципите на демокрацията, а не против волята на избирателите, които са гласували политиците. Ето това е ролята на Европейския парламент, който най-накрая има правомощията да има законодателна инициатива. Това е важно. Разбира се, ние тук сме и гласът на гражданите, но трябва да дадем думата и на Комитета на регионите, на кметовете, кметовете на економическия и социалния комитет. Господин Силва Перейра, една минута. Конференция проф. Благодаря, госпожо председател. Конференция за бъдещето на Европа е добра възможност гражданите да се включат в законодателните процеси но трябва да спазваме определени правила. Би трябвало този дебат да е открит и автентичен и гражданите да участват, е, организациите на гражданското общество също да бъдат е, чути. На второ място, този дебат би трябвало да разчита на това да изпълни а, очакванията на гражданите и целите да са осъществими. Няма да спечелим от е, утопични разисквания или хаотични дебати, когато много се говори, но малко се постига. Следователно, трябва ни дебат, който да позволи на европейските институции да вземат решения по демократичен, легитимен начин – за да имаме една Европа, която е по-демократична и благоденстваща. Госпожа Хан, една минута. Младите хора са младежите са бъдещето на Европа. Колеги, предполагам и вие сте изричали тези думи по време на предизборната кампания и сега трябва да покажем, мислим ли наистина е така. Защото конференцията за бъдещето на Европа е конференция за бъдещето на следващото поколение и техния глас трябва да се чуе. Трябва да проявим респект както към младите хора, така и към а, а, а, цялостното общество. Така че няма да съглас колегите от ЕКАР, защото трябва да проявяваме обаче и респект и към тази институция. Изпращайте млади хора в парламента, за да покажем, че ги зачитаме и че те могат сами да градят своето европейско бъдеще. Моля, без свиркания в залата. Господин Безалагер слушайки тези е, дебати, още повече се радвам, че имаме една силна резолюция, която ще гласуваме тук за бъдещето на Европа и конференцията посветена на тази тема. Ще наблегна на няколко момента, които вече чухме тук. Да, ние признаваме, че има проблеми. И именно поради това е, търсим решения. И както господин е, Ферховщад, госпожа Обри и други казаха, е, трябва да се справим и с други предизвикателства, с миграцията, с измененията на климата. Но не бива да се ограничаваме само с досегашния модел на решения. Това за бъдещето. Второ, за националните интереси националните интереси са европейски интереси. Много важно е да се разбере тази връзка. Мнозинството от депутатите са за бъдещето, а това бъдеще можем да постигнем, ако то е общо за цяла Европа, ако имаме обща визия, ако я споделяме с гражданите. Надявам се, че конференцията ще постигне тази цел. Благодаря. Благодаря, господин Влимски. Една минута. Um, извинявайте, не видях, извинявайте, казва председателката. Приемате ли въпрос с синя карта? Нещо договорили ли сте се? О, съвсем спонтанно. Е, госпожо, заповядайте. Благодаря. Казвате, че ни трябва силна Европа. Напълно съгласна съм. Но искам да ви напомня, че за Полша и Унгария имаме също текст на резолюция. Как ще гарантираме, че тази резолюция, която ще гласуваме, няма да доведе до същата договорилния, че най-сетне ще стигнем до конкретни резултати и парламентът ще изпълни ролята, която му е отредена? Благодаря. Два елемента – има, които ще предпазят а, а, тази конференция от това да се превърне в а, говорилня. Трябват ни промени в договорите, промени в процедурите, а, в правилника за дейността. И второ, не само отдолу нагоре да вървим, както посочи господин Ферховщад, но и да работим непрекъснато с гражданите, да се допитваме с тях, да ги питаме удовлетворени ли са от резултатите, това ли очакват. Ето това според мен означава отговорност и отчетност. Благодаря и сега вече следващия оратор. Искате да е, се заемете с бъдещето на Европа, но се препъвате дори с настоящето. Първо, миграцията 2015 година не, не сте в състояние да осъществите правилно охрана на външната граница. А, и на второ място економика и а, валутите. А, настоящата банкова политика на нулеви лихви не, не е економически ефективна къде да очакваме е, успех тук. И освен това, е, кризата с климата, но вие се възползвате от това да измъкнете още пари от джобовете на гражданите с данъка за въглеродните емисии и е, еже а освен това, всеки месец ние се пренасяме от Брюксел в Страсбург. Това означава 120 автомобила, които пътуват насам и натам не смятате ли, че националните държави са в състояние сами да решат своите въпрос, е, проблеми? Това е успешното бъдеще на Европа. Sir, there, um... Господин Вилимски има въпрос от госпожа Демол. Ще приемете ли? Заповядайте, имате думата за въпрос въобще не казахте нищо по същество. Но какво е в, в, в разрез с това гражданите на Европа да застанат пред вас и е, да издигнат глас. За, а вие винаги сте се сте отказвали да общувате с граждани, защото те са много по-европейци от вас. Отговор, е, е вие сте нова и е, а аз съм присъствал на Хикс дискусии на, за бъдещето на Европа с граждани, заинтересовани лица. Просто парламента се страхува да даде отговор. Имаме пет сценария за евентуалното бъдеще на Европа от 2016 година и до момента няма направен избор. Това е моя упрек. Благодаря, казва председателката. Следва дум... господа Бучаде. Госпожо председател, изминаха години от Лисабон, миграционна криза, финансова криза, Брексит, всичко това ни се случи и решение нямаме. Хубаво е, че обсъждаме бъдещето на този съюз, но като че ли решението е да продължаваме да маршируваме към проблемите и ръба на пропаста. Нужна ни е конференция, където всички мнения да бъдат изслушани, има пълна свобода и а, да се даде достъп на тези, които бяха изключ, изключени от съставянето на текста. А, две държави членки ще бъдат наказани, така ще започнем и всъщност сме избрани с 20% от населението на Европа. А нужна ни е една Европа на суверенните държави, които уважават своите традиции. Тук искам да ви припомня нещо, което често забравяме – е, бъдещето ни стъпва върху нашите традиции и култура. Председателя, има синя карта за вас. Е, ще отговорите ли на въпроса, господин Саймън? Въпрос? Заповядайте. Искам да попреча на създаването на един мит. Чу се в две изказвания. Вие твърдите, че сте изключени от създаването на тази резолюция. Това не е вярно. Не знаете ли, че вие лично по своя воля се оттеглихте, за съжаление на другите. Ние имаме подкрепа на почти всички политически сили. Ние не сме изключвали никого. Вие се оттеглихте. Наясно ли сте с това? Ламенто дис... съжалявам. Като член на Комисията по конституционни въпроси имаше предложение по време на първото заседание. Темата беше федерализацията по тясното обединение так, и имаше искане за изменения. Какви изменения да внасяме, като всичко е договорено? А, би трябвало да се уважи мнението на гражданите. Господин Папа Димулис има думата. на гини еномени Европи. Пьо елки имаме а, нужда от повече демокрация, за да бъде по-силна Европа. Трябва ни повече общност на база, повече справедливост, по-силно социално начало. Трябва да се а, борим против желанието да се а, самозатваряме, да се връщаме към тъмното минало, което искат популистите, а, крайната. А, десница и евроскептиците. За да постигнем целта, диалогът, диалогът с Европейския парламент трябва да бъде с участието на гражданското общество, на гражданите. Ето защо нашата политическа група на Обединената левица подкрепя резолюцията. Тя трябва да е дори и още по-радикална – за да се даде отпор на крайната десница, която отхвърля резолюцията, което означава, че тя отхвърля и участието на гражданите. Благодаря, господин Синчич, за една минута. Едни на друге, и били smo при Европа, Europe, sad Европа и Europa i bit ćemo Благодаря. Европейските нации имат различни разбирания. Винаги е било така. Европейския съюз не променя нищо. Харватия бе признана, отпразнувахме тържествено този случай и мисля е важно политиците да си признават и грешките. Така това е първата стъпка по правия път. Нуждаем се от европейска солидарност и ако има наводнения в Далмация, всички солидарно и помагат. Но Европа няма такава солидарност. Вие провеждате политика на принуда. Сега ни принуждавате да влезем в еврозоната. А ние нямаме сили да се справим с това. Не можем да преодолеем проблемите си, а когато имаме криза, не, никой не ни дава помощ. Госпожа Хюбнер, минута и половина. Конференц. Колеги, тази конференция може да бъде нещо много различно, просто от един подиум за популисти. Имаме възможност да започнем един приобщаващ дебат за бъдещето на Европа, дебат на равнопоставени, един истински диалог тази конференция като политически процес може да има добавена стойност за либералната демокрация, за да може европейското гражданство, разбирането, нагласите за Европа да се развият. За да могат гражданите да осигурят растежа на Европа на реципрочен принцип. Тази конференция може да бъде последваща стъпка след последните избори. Изборите през 2019 година въведоха общи а, теми, а, освен 20, а не само 28 отделни а, Знаете, че гражданите не може само да бъдат а, а, на, в позицията на слушатели. Имаме зелени политики, иммиграция, дигитализация, социална справедливост, конкурентоспособност. Това са все теми, в които гражданите искат да очакват, участват, да се справят с предизвикателствата, да осъществят своите мечти. Това трябва да е една възможност на наистина да се вслушаме в това, което ни се казва. Председателя, госпожа Хюбнер, има синя карта към вас. Приемате ли? Не, мисля, че е време да започнем с същинския дебат, но на друго място. Следващия оратор, госпожа Грапинич. Госпожо председател, уважаеми колеги, предложението за провеждане на конференция е резултат от кризата, в която е изпаднал Европейския съюз. Всички трябва да направим своите анализи. Политиците трябва да направят всичко необходимо за от широк дебат, но ние представляваме и гражданите. Дали обаче правим достатъчно а, за да консултираме гражданите, когато вземаме решение от тяхно име когато в управлението на една фирма една мярка не работи, заменяме с друга мярка. Е, това е и целта на тази конференция да въведем новата платформа за сближаване на гражданите към Европа заедно с националните конституции и националните парламенти. Важно е да не увеличаваме разходите и бюрокрацията. Мисля, че тази резолюция наистина ни сближава с граждани се. Господин Гъренс, една минута. Благодаря, госпожо председател. Не, не, че не бива да провеждаме тази конференция. Просто е, двигателят на европейската интеграция се нуждае от ремонт. Нашия маниер е, да, да се, нашия маниер на поведение, ако продължаваме така, автоматически ни декласира. Ние трябва заедно да помислим какви са нашите затруднения, как гражданите могат да допринесат за бъдещето, да им дадем глас, както и на младежите. Т.е. всички, които е, не, не желаят не, не желаят да се присъединят към това да помислят дали Брексит е решението. Сега господин Брайер, една минута. Госпожо председател, как ще успеем полит Европейския съюз да прави политика не за концерните, а за гражданите. Как да преодолеем лобизма, как европейските граждани да вземат кормилото в ръце, за да възстановим доверието на гражданите и Европа да бъде предпазена от разпад или поетапно заемане от националистите, се нуждаем от рестартиране. Тази конференция за бъдещето Европ, на Европа може да допринесе известна полза но освен но да, се, да се очаква от институциите да се самореформират е все едно да питаме жабите дали искат да им пресушат блатото. За това нека се обърнем към гражданите и те да изработят нова европейска конституция и да се проведе общо европейски референдум за желанията на гражданите. Имаме Европейски съюз. Госпожа, господин Бардея. Благодаря го е, Европа, която закриля, която е социална и така нататък. От 30 години слушаме тази песен и нищо не се променя е, до сега не е постигнат устойчив е, договор и начин на работа. Гражданите, евро... ние трябва да критикуваме не само структурата, но и политиката на Европейския съюз, дивата глобализация и останалите компоненти ни карат да смятаме, че Нашата политика се проваля, ние не можем да се противопоставим на Америка, на Китай, на Индия или Русия. Ние трябва да променим изцяло нещата, макар че силно се съмнявам дали можем да го сторим. Господин Бардела, господин Хабиб има въпрос към вас. Ще го приемете ли? Да. Сега ще чуем въпроса. Благодаря, господин Бардела. Съгласен ли сте с мен, че името на тази конференция е неудачно? би трябвало да бъде за бъдещето на Европейския съюз, не на Европа. И а, не можем ли изобщо да смятаме, че има бъдеще на Европейския съюз? Дали не е по-добре да отменим конференцията? Бъдеще Европейския съюз няма. А, нямам нищо. Аз не противопоставям Европа и Европейския съюз. Европа е континент, който а, е създал най-красивите и най-интересни нации, докато Европейския съюз е съставен от а, е, нации. Радвам се, че британците смятат, че си възстановяват свободата, но мисля, че ние ще продължим да работим и с под формата на партньорство с британската нация, през, чрез новата форма на Европейския съюз е, е, само по една синя карта от тук на сетне, казва председателката. Господин Зиле за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, е, отново сме изправени пред Зеления пакт и е, протекционизъм, докато едновременно с това пакта за мобилност, акта за мобилност става причина за празни курсове из цяла Европа. В момента се изпълнява се намаляват и ресурсите за сближаването. И това се отразява на обезлюдяването на по-далечените райони. Гражданите няма да повярват на, тесе, на тази Европа. Ние трябва да не забравяме, че големите държави се изправят срещу Европа. Гражданите трябва да гласуват гласуват за една обща листа, в противен случай няма да постигнем резултат. Има опасност да съсипем това, което е, е добро в Европа. Господин Вилемсен. EU e tilgodeser de multinationale selskaber og de rigeste. Многонационалните компании, най-богатите, работят против е, интересите ни за борба с изменението на климата и економическите последици. А ние трябва да обърнем фокуса, да обърнем главно внимание на гражданите и начина по който ще се решат проблемите в тяхна полза. Не ни трябват предпоставени резултати, само за да се стигне до децентрализирани и дерегулирани пазари. Трябва ни е реално, пълноценно участие на гражданите, на гражданското общество и на националните парламенти. Ние подкрепяме резолюцията. Не се боим да чуем гражданите. Искаме да отправим ясен сигнал към Европейската комисия. Ако няма реално, истинско участие на гражданите, ако няма народно участие, историята няма да ви прости. Благодаря. Следващия оратор. Госпожо председател, бъдещето на Обединеното кралство е изпълнено с възможности. То е светло след напускане на Европейския съюз до две седмици. Това е възможност да имаме страната, която желаем, а не онази, която Европейския съюз ни казва, че трябва да имаме. Ще имаме ниски данъци, умно управлявана економика, без ненужна бюрокрация и протекционизъм. Това е възможност за а, една политика на, за иммиграцията, която е справедлива и разумна в полза на нашия народ. Възможност да използваме държавни помощи за стратегическо развитие. Заетостта ни е на много високо равнище. А, безработицата е на рекордно ниски нива. Така че аз ви казвам, госпожо председател, че това е една възможност за 27-те държави членки, ако следвате нашата водеща роля, то възползвайте се от тази възможност. Господин Карас, минута и половина имате. Госпожо председател, госпожо еврокомисар, уважаеми госпожи и господа, всички надявам се, че в мнозинството сме съгласни, че бъдещето ни се изисква един по-силен да е способен Европейски съюз. Всички европейски граждани, региони, нации са Европейския съюз. За това нека бъдещето бъде наш приятел, гражданите наш съюзник. Нека а, всичко това не бъде обект на дебати. Бъдещето се нуждае от екрепване на европейската демокрация по-широка възможност за гласуване е, е, е върховенство на бюджето, собствено финансиране, европейски референдуми. Нуждаем се от европейско правителство, което е наш говорител пред света и обща политика на сигурност и отбрана. Бъдещето ни изисква европейски отговори на общите, на глобалните предизвикателства. Нуждаем се от пазар без бариери, нуждаем се от бюджет адекватен на размера на задачите, броя на населението и достоен за инвестиции в бъдеще. За това ще кажа, бъдещето е диалог, европейско съзнаене, общи действия. Ние като парламенти трябва да помогнем. Ние с нашите 1 милион посетители, с избирателната активност и с нашите избирателни райони. Да работим заедно в тази посока. Следващо изказване. Господин Писапия. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Близо 80 години минаха от времето, когато Алтиеро Спинели и други обявиха победата над фашизма в войната. Сега трябва една нова конкретност в новите условия. Имаме една уникална възможност и, в... и уникална сила с отдаденост и съпричастност да постигнем резултатите. Не само в столиците, но и в селските райони, в граничните райони – за да можем да осигурим пълноценното участие на всички в европейската система. Структура, която дава възможност идеите да се превърнат в конкретни резултати. Тя може да се постигне и с изменения на договорите и с решения, които ще са подсказани от конференцията. Това е последен шанс за промяна и не бива да се стигне до опасността от ефекта на бумеранга да се върне топката обратно към нас. Трябва ни съпричастност и състрадание. Благодаря, госпожа Шаранзова. Конференция о budoucnosti Европы би не měla řešit nic menšího než наши благодаря, госпожо председател. Конференцията за бъдещето на Европа би трябвало да е конференция за споделеното бъдеще tomuto kroku odhodlal. Гражданите на Европейския съюз би трябвало с радост и кораж да поемат по тази стъпка. През последните години чух много призиви за промени. Никой тук не е казал, че всичко е цветя и рози. За това е време сега да бъдем готови да чуем критични гласове, какво не се харесва на хората. Защото това, което се смята за брюкселски балон, не се радва на особено доверие от гражданите. Европа се променя, светът се променя. Изправени сме пред нови предизвикателства в областта на екологията, техниката, сигурността. Те очакват нашия договор нашия отговор едно е ясно. Не можем да продължаваме както до сега. За мнозина това ще е удобно на решението. е късогледо. Сега гос, имат въпрос към вас с синя карта. Ще приемете ли? много се радвам, че споменахте отново участието на гражданите как виждате вие активното участие на гражданите с максимален обхват? Лесен въпрос е отговора. бих искала да поканя, мен ако питате само граждани, млади хора, аз много се разговарям с тях в Чехия те искат да участват. За това нека комисията, съвета и парламента се вслушаме в гласовете на е, гражданите. Господин Инсли, минута. Колеги, Брексит би трябвало да е едно силно предупреждение за всички ни. Какво става, когато обикновените хора смятат, че Европейския съюз е далеч и недостижим? защото там има някакви полубогове, е, които се карат да се противопоставят е, на Европейския съюз от е, пресата. Твърде късно е за Обединеното кралство, но може да бъдат извлечени полезни изводи. Гласовете на гражданите, на гражданското общество трябва да бъдат чути ясно и несъмнено. А, нека да спрем с а, налагането на штампи. Големите корпорации лесно могат да влияят на всяко едно правителство, където и да било, а не пеотата и обикновените граждани а, не могат да издиг, надигнат глас. Така че е абсолютно отрешаващо значение е да се възползваме от тази възможност да дадем глас на обикновените граждани, за да могат европейците да продължават да дават своя принос. Um, Благодаря. Съвсем накратко, госпожо Хутасари а, вие сте следващия оратор, но искате да зададете и въпрос. Вече ни притиска времето. Съветниците ми казват, че а, трябва да сложим край на е, ползването на процедурата с синя а, карта. В 12 часа имаме тържествено заседание. Трябва да се подготви залата. За това ви моля да приемете решението ми. Това е процедурен въпрос. Процедурата ще може да се приложи по друго време. И така, госпожа Хутасари, заповядайте. Извинявайте, казва председателя. Извинявам се. Вие искахте по процедурен въпрос ли да се изкажете? Заповядайте. Извинявайте, успорвам вашето решение за синята карта. Имаме един час до следващата точка от дневния ни ред. Разбирам какво казвате. Трябва да се подготви залата. Можете, ако трябва да обсъдите въпроси в председателския съвет, един само от заместник-председателите ще отсъства. Оспорвам решението ви за това да не допускате повече процедурата синя карта в този, в това заседание ви призовавам да продължим с въпросите зададени с синя карта. Председател, много харесвам тази процедура. Тя е много полезна, но не можем без прекъсване да стигнем до следващата точка в 12 часа. После можем да обсъдим как ще продължим процедурата, но аз не разполагам с този един час. Съжалявам и на мен би ми се искало да е така, но не е. Затова много ви моля да приемете моето решение. Вероятно това означава, че ни трябва и реформа за бъдещето. Най-сетне госпожа Хутасари. При тоталитаризма се сътрудничи само с съгласните – и бъдещето на Европа трябва да се обсъди с всички, не само с тези, които изразяват съгласието си. Казва се, че национализма и Брексит са заплаха. Кого заплашват? Суверенитета на националните държави ли? Интересите на гражданите ли? Не. Те са заплаха за социалистическия проект Европа, за европейския елит, който си въобразява, че трябва отново да се изпробва социализма. Брекзит предизвика паника. И а, в резултат на това знаменцата, които бяха а, на а, местата ни, са отстранени. Но вие не представлявате всички хора. Популистите може и да не участват, но гражданите участват. Благодаря. Приключи времето. Председателката прекъсва ораторката и продължава с обяснение. Тя спази времето си, но сега трябва да дадем думата на господин Епинг, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, Европа е, трябва да продължи, ние трябва да очертаем ясни пътищата. Дискусията, която е, обсъждаме днес, предполага съответна оформяне на Европа европейските консерватори искат едно обединение на независими и суверенни държави. И най-вече по-малко бюрокрация говорим за един паралелен процес с един процес на по-добра конкурентоспособност. Нека гражданите чрез референдум изразят своя глас. Нека не се занимаваме с това дали да са граждани или НПО. Нека гражданите да се изкажат за бъдещето на Европа. Госпожа Фокс, една минута. Това е най-добрият дебат, който съм чувала в тази зала. Имаше честни мнения и господин Ферховщад беше скромен. А, имаме проблем. Винаги говорим за асамблеи на гражданите, конференции. А, повърхностно погледнато има участие на гражданите, но то е привидно. Гражданите изказват мнение непрекъснато без помощта на бюрократите. Европейските граждани често изказват мнение на висок глас по време на референдуми, но много често тези, които са тук в тази зала, пренебрегват тяхното мнение. Въвеждат се политики за строг финансов контрол, политическите партии запушват уши или пък се обиждат. А, казват, вие сте отляво, вие сте от крайното дясно, а, има демагогстване, фалшива информация. Говори се тук и за консултиране на гражданите а, но ги пренебрегвате, освен ако те не се застъпват за Европейския съюз. Госпожо председателя, не ви чуваме в момента. Изключих вашия микрофон, защото превишихте времето. А, госп...